Добро утро, уважаеми колеги. Нека започнем заседанието си. Първо ще приемем дневния ред. Дневния ред се приема. Благодаря ви. Преминаваме към втора точка. Съобщения на председателя. Няколко от тях набързо. Първо по текущите триалози най-сетне има напредък. Подновихме работата си по тях. Нека кажа докъде сме стигнали. Тристранните разговори по европейската статистика. Те бяха прекъснати през месец февруари, защото при мандата на гръцкото председателство не постигнахме голям напредък. Сега подновяваме разговорите, имаме контакти с италианското председателство, преговорите се подновяват, както казах, на 18 ноември 9 до 12 часа имаме тристранната среща. Господин Хубай е новия докладчик. Политическите групи имат своите докладчици в сянка е НП, госпожа Галпелц, ЕКР, господин Узок, АЛДЕ, госпожа Интфелд, ГОЕ, господин Лопец и господин Ламберц. След това европейските фондове за дългосрочно инвестиране. Тук също подновихме преговорите. Вече имаме два триалога. През октомври на 5 ноември съответно. И трябва да кажа, че беше постигнато доста. Следващата тристранна среща е предвидена за 26 ноември в Страсбург. Възможно е да имаме още една през декември. Тя ще бъде и заключителната. Очакваме доста обаче от срещата в Страсбург. Възможно е работата по този важен законодателен акт да приключи до края на годината. Надявам се и висящите въпроси да намерят своя отговор на време. Докладчика от НП е Елан Ламасур. Имаме докладчика в сянка за социалистите, Сият Камал Екаре, съответно докладчиците в сянка за различните групи, Филип Ламберт е за зелените, още нямаме докладчик в сянка за СПД триалог за многостранните такси за обмен. Съветът стигна до общ подход на 6 ноември. Преговорите започнаха през юли. Координаторите решиха да изходят от позицията в пленарна зала от февруари 2013 година. Триалозите ще започнат скоро. Първият е на 19 ноември това е след обеда. След това продължаваме сутринта. Имаме съответните докладчици в сянка. Госпожа Софи Интфелд за Алде, господин Маткафи за Гуе, Баргер Хаут Зелени, Марко Вали, СПД. Е още един триалог, проведен вчера. Директивата срещу изпирането на пари и регламента за прехвърляне на фондове. Тук имаме съвместната процедура заедно с комисията Либе – Мандата за техническата работа е изготвен. Това, което обща, обсъждахме, включваше различни теми, не е необходимо да ги изброявам. Говорихме за реалните собственици, защитата на данните, управлението на риска и множество други теми. Следващия триалог е предвиден за вторник, 25 ноември. Тук очакваме някои подобрения и се надяваме да финализираме работата и по този законодателен акт. Сега да преминем към трета точка от дневния ред. Контрола на делегираните актове и мерките за изпълнение. Както знаете, това е нещо ново в дневния ни ред. Ние отдаваме голямо значение на тези мерки и съответно на контрола, защото е важно да изпълним своите правомощия като институция – за днешната дискусия определихме 4 теми. Платежоспособност 2, това вече е прието, коефициент на краткосрочно ликвидно покритие и коефициент на ливеридж или на задлъжнялост – изменението на член 29, след това отчитането по държави съгласно член 89 от ДКИ 4 и Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките е единия механизъм за преструктуриране. Този четвърти делегиран акт е по-сложен – защото съдържа два елемента. Делегираният акт вече е прият от комисията, но при мерките за изпълнение е необходимо одобрението първо на комисията и след това съвета трябва да може да направи своите изменения. Следователно, е необходимо ние да договорим процедура заедно с съвета, надявам се и с комисията. Ще видим как ще напредват преговорите първо и след това приемането на акта за изпълнение, след което ще се вземе окончателното решение и по делегирания акт като се вземе предвид и процедурата за потенциални възражения. Бихме искали всичко това да се включи в цялостния пакет. Надявам се, че ще можем да разчитаме на отзивчивостта на съвета и ще обсъдим заедно с него следващата стъпка при оценката. Комисията от своя страна трябва да уведомява изчерпателно парламента. В това отношение обаче не сме много доволни, тъй като някои от важните въпроси, свързани с мерките за изпълнение, въпроси по същество, които са много важни за разпределението на вноските по фонда, не бяха достатъчно добре разяснени от комисията. Ние получихме информацията си от други канали. Надявам се, че това няма да се случи повторно. Разчитам на съдействието на комисията. Тя трябва да уведомява парламента за всички важни стъпки. Тъй като ние имаме институционален прерогатив под делегираните актове. Надяваме се да одобрим и механизма за обмен на информация. Но сега да преминем към платежоспособност 2. Съповядайте. Ja, gerade zum letzten Punkt habe ich eine Bitte. Точно по последния въпрос имам една молба. Последното, за което стана дума. Мислех, че тази сутрин ще обсъждаме този въпрос. Имам молба към секретарията. Нека да извършим правна проверка, правен анализ на това дали а, дерогациите, които предлага комисията от двете директиви, са пропорционални и допустими и дали тук не става въпрос за законодателство на второ ниво, което излиза извън рамките на онова, което позволява първото ниво. Според мен това не е така. Говоря за директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Благодаря. Ще се върнем на този въпрос, когато стигнем до тази точка, но сега нека преминем към платежоспособност 2, защото докладчика ще трябва да си тръгне. Веднага му давам думата. Веднага и давам думата. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че ще трябва да си тръгна по-рано но ние отдавна работим по тази тема, делегираните актове, решението от 2009 година. В Страсбург имахме заседание, за да видим първоначалната реакция на групите. Имаме отхвърляне на делегираните актове. Зелените имат своите аргументи за това. Предстои среща с комисията утре, следващата седмица с Айопа. Важно е и за нас, и за преговарящия екип да намерим отговор на техническите въпроси. Съжалявам, че съм толкова кратка, но, както казах, ще трябва да тръгна по-рано, за което се извинявам. Очаквам разискванията. Благодаря и на секретарията изрично за тяхното съдействие, защото ние имаме крайния срок като е необходимо от 1 април до година да започне реалното изпълнение. Благодаря. Thank you. Now the first shadow is Burkhard Bas for the EPP. <clears throat> Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на комисията за възможността днес да разговаряме с нея проектите за делегирани актове по платежоспособност 2 вече са на масата. Сега желателно беше по-рано от 15 октомври да ни се представи. Сега делегираните актове трябва да се придържат към директивата платежоспособност 2. Така че а, е, ние ще изострим вниманието си към това, което предлага комисията. Няма да спра да повтарям колко е важен принципа на пропорционалността, който е залегнал дълбоко в двете директиви и трябва да се прилага и при приемането на правни актове. За това искам да апелирам към комисията да се стреми към повече пропорционалност, също и по отношение на сътрудничеството сътрудничеството във връзка с ЕО за ППО. Друг важен момент са дългосрочните инвестиции, особено когато става дума за инфраструктура. Тук комисията по ангажимент да направи преглед до 2018 година, но аз искам още днес да отправя към нея апел още по-рано да осъществи а, това свое м, намерение, защото е по-добре да има ранна картина на възможните вземания. Трябва да положим допълнителни усилия за подобряване на климата, за частни инвестиции в Европа, за страхователните предприятия. Разбира се, че трябва да продължат да играят важна роля на пазара и трябва да има възможност е, инвестициите в инфраструктура да се развиват при условия на диверсифициран риск така че да може да има напредък на економиката на всяка една от държавите членки. Все пак трябва да е ясно, че не може да става въпрос за строителство на магистрали, които свършват някъде в планината, в покрайнините на Европа обсъждането на темата инвестиции за инфраструктура с комисията и с ЕЙОПА според мен трябва да се проведе, трябва да помислим и за някакви предложения от страна на ЕИОПа, за да можем да обсъдим задълбочено тези въпроси. Някои от вас участвах още в миналия и по-миналия мандат в проекта Платежоспособност 2. Достатъчно пространно сме обсъждали темата това, което ще кажа, че е крайно време платежоспособност 2 да стане факт и да, започне, да се започне приложението и от 1 януари 2016. За групата на Екаре, Сият Камал. Ашли Фокс. Не го виждам и него в залата. Има ли някой, който желая да се изкаже от името на ЕКАРЕ? Ако не, преминаваме към АОД и тя ги няма. Го е господин Виегас. Е, sobre este, este pacote de Solvência 2. Благодаря. Пакета платежоспособност 2 всъщност желае да създаде общ пазар на предоставянето на застрахователни и осигурителни услуги. Нали така? Аз сега искам да задам въпроса за пенсионното осигуряване в технически смисъл. Технически въпросът е наистина е много сложен и заслужава нашето внимание. Аз обаче искам да попитам нещо конкретно, тъй като е потенциално рисковано да не дадем зелена светлина на едни пенсионни системи, тези, които се основават на капитализирани активи и да ощетим другите, които са така наречените разпределителни пенсионни фондове, като по този начин нарушим социалният баланс. Имаме вече такъв пример в Съединените щати, където имаше фалити на пенсионни застрахователни фондове и, съответни, и съответните социални последици бяха страховити. Нека да се опитаме ние тук да го, предотвр... да го предотвратим. Най-важното би трябвало да бъде поддържането на обществените системи на социално е, осигуряване. Това трябва да бъде нашата първостепенна грижа. Тези пенсионни фондове и всички останали мерки, които биха могли да ги подкрепят, следва да бъдат в центъра на нашето внимание. Всичко това, разбира се, е винаги източник на грижи за нас, но сега нещата са особено тревожни. Това, е, това искам да кажа. Благодаря. Well, uh, indeed, uh, we had a long debate about... Господин Зиголд, благодаря. Дълго обсъждахме тези въпроси и мерките за тяхното въвеждане на практика. Няма да ви Отекчавам сега с много от въпросите, които, по които работихме по време на предходния парламентарен мандат. През последните месеци обаче настъпиха някои новости, които са свързани с ценните книжа. И искам да се обърна към комисията но преди това да ви дам някои исторически факти за Например, тези ценни книжа и свързани с тях продукти, които се оценяват със стройно Б, през октомври 2011 година оценката Б, т.е. количеството бе 20%. Дали това продължава да бъде да отговаря на истината? Ако, например, вземете много висококачествени продукти, дали това не може да падне до 17% вместо настоящите 20%, тези, които се оценяват, тези ценни книжа, които се оценяват с тройно Б. През 2014 година очакваме този процент да бъде дори 8,5%. Даже се очаква да падне до 5%, поне такива бяха очакванията през юли месец тази година. Какво означава всичко това? Дали това ще се прехвърли и на продуктите, свързани с черн, ценни книжа, оценени с А, двойно А или тройно А? финансовите пазари, разбира се, са си финансови пазари, но на тях действат и политически сили и политически приоритети. Имам предвид държавните облигации. Държавните облигации все още са продукт, с който оперират е, финансовите играчи, но те, освен финансов продукт, са и политически такъв. Рисковете намаляват, когато нещата са смесени и не принадлежат само на финансовата или на политическата сфера. Но какви са всъщност рисковете? Как точно можем да ги измерим? И кой трябва да ги измери? Това не трябва да бъдат държавите, според мен. Държавите трябва просто да гарантират достатъчни капиталови средства на пенсионните и осигурителни компании, за да могат те да си свършат работата. Но тук логиката, която трябва да прилагаме е друга. Стимулирането трябва да бъде друго. И така финансовите регу... регламенти, според мен, трябва да бъдат използвани тук по друг начин. Разбира се, че е много важно да стимулираме инвестициите в осигурителни фондове, но не трябва това стимулиране да бъде с политически механизми. А по-скоро с емпирично очевидни факти. Искам да попитам комисията, има ли е, елементи, които да, да ни изтъкне и от които да се убедим, че това драматично свиване на процентите е под контрол и се основава на научно манипулиране, на научно боравене с статистически данни от страна на органите за страховане и пенсионно осигуряване. Отдавна му се опитваме да организираме среща. Най-накрая я ще я проведем утре с колеги от комисията на която среща ще се опитаме да видим дали наистина сме готови да се справим с това, което се случи в Америка и което евентуално може да се повтори и тук. Не трябва да се стремим да постигаме економически ръст с, на каквато и да била цена. Економическия ръст трябва да бъде устойчив, постоянен, но не трябва да залагаме на рискови фактори, които не са достатъчно стабилни и чието риск не можем да оценим или поне недостатъчно надежно, ако оценката идва от политически фактор. И така искам наистина отново да повдигна въпроса за секюритизираните продукти, за ценните книжа и най-напред отново искам да се обърна обърна към комисията за това, откъде вадят изводите за тези е, оценки на рисковете и защо смятат, че са верни. Благодаря. Елиза Ферейра има думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Нямах намерение да взема думата по отношение на съдържанието. По-скоро исках да обърна внимание на необходимостта нашата комисия да прикани ЕОЗППО да проучи възможността за нов клас активи при дългосрочните инвестиции защото това е важно за дългосрочните задължения в областта на застраховането. Необходимо е да имаме сигурен дългосрочен вид активи и за това тук ЕОЗППО трябва да направи рекалибриране – в рамките на платежоспособност 2. Необходимо е тези средства да се използват за стабилно дългосрочно финансиране в Европа. Това бих искала да изпратя като послание и съответно да ви запитам дали политическите партии имат намерение да отправят това искане към ЕОЗППО. Благодаря ви. Доколкото разбирам, ЕНП имат сходен въпрос. Оформя се мнозинство около това предложение. Има ли други колеги, които желаят да се изкажат? Не, в такъв случай нека дам думата на комисията. Господин Клаус Биднер, заповядайте. Е. Благодаря няколко общи бележки, след което ще се опитам да отговоря на въпросите от тази сутрин. Вие знаете, че по тази тема се работи дълго време. Това е замяна на 14 директиви. За първи път имаме и единно ръководство и европейски подход по изискванията за платежоспособност – всичко това е успех, отчита се и от третите страни, които сега започват да променят системите си, за да изпълнят изискванията на платежоспособност 2. Това е много добър успех в световен мащаб и това трябва да е изходната точка. Последният етап сега са делегираните актове. Тези делегирани актове трябва да отговарят на ниво 1. Ние се опитваме да бъдем максимално прозрачни. Много срещи бяха проведени още 2011 година с държавите членки. Имахме и неформални контакти с тях съответно и официални писма, с които те се съобразиха. Както казах, процедурата беше максимално прозрачна и в крайна сметка, според комисията, окончателният текст е възможно най-добрия за този момент. Има два въпроса. Единият от тях е дългосрочното инвестиране. Ясно е, че това е цел, но тя не може да се развива за сметка на други предложения. Ние много внимателно се вслушваме в индустрията. По отношение на инфраструктурата не бяхме много доволни от наличните данни. И не знам дали определението за инфраструктура може да се използва като основа за създаване на нова категория активи. Тук ще помислим, ще помислим и за промяна на делегираните актове, но важното е, че платежоспособност 2 влиза в сила скоро. Това е важно за националния контекст. Най-сетне има дата. И аз бих призовал да има разбиране ние искаме да запазим постигнатото и да имаме данните за 2016 година. При ЕОЗППО наистина е важна секюритаризацията и съответните такси. Много е важно, че за първи път бихме имали секюритизация от високо качество. По-късно ще обсъдим и друг вид делегирани актове. Имайте предвид, че в миналото секюритизацията беше просто секюритизация и нищо друго. Нямаше достатъчно прозрачност, съответно при поемането на риска също имаше проблеми, системата просто не работеше. Затова е важно, че в новия текст имаме три критерия с високо качество. Първо, пълна прозрачност, хомогенност. Всичко това са критерии, които според нас ще помогна да се избегне проблема от предходните години. Водим се от макроекономическото разбиране, както и политиката на ЕЦБ. Искаме да има безопасност и защита на данните. Освен това, промяната след годините на криза е свързана и с друг нов момент. Необходимо е да се има предвид, че част от риска остава и при секюритизацията, но тук се разчита на работата на агенциите за кредитен рейтинг. Трябва да спомена и предлаганата от нас калибрация или калибриране. Имайте предвид, че при подхода си сме се водили от данните за годините на криза. Кризата има своите специфични проблеми, но междувременно бяха направени и регулаторните промени. Една от основните причини за калибрирането е свързана с факта, че е необходимо да се диверсифицира риска при отпускането на кредити. Не бива обаче тези кредити, когато са съвкупни, да се окажат по-високо рискови от отделния индивидуален кредит. Сега мисля, че системата е далеч по-солидна, нещо, което трябва да запазим. Благодаря. Quickly, please. Бързо, ако обичате. I think you didn't answer my question. You defend... Извинете, но вие не отговорихте на въпроса ми. Единствено защитихте определението за висококачествено секюритизиране. Това не беше моят проблем обаче. Конкретният ми въпрос беше какви са вашите емпирични данни? Защо рисковия фактор е намален пет пъти при калибрирането? Какви са емпиричните данни, които оправдават такъв подход? Ако няма такива данни, бих искал да знам откъде идват тези цифри. Е, защото ЕОЗППО се основава на данни от януари 2014 година и е на противоположното мнение. Желаете ли да отговорите? ЕОЗППО работи с данни от годините на криза, но ако направите сравнение с други инструменти, като гарантираните облигации – ще видите, че тези данни са много различни в сравнение с всички други, които не са от последните 4-5 години. Това на първо място. На второ място ЕОЗППО използваха данните от кризисните години в и то данни от годините, в които имахме различно регулиране, но сега, както казах, законодателството е променено, има надзор на агенциите за, кредитните, за кредитен рейтинг и всичко това трябва да се отчете. Добре, ЕОЗППО е взело данните от тези години, но нека погледнем по-общия контекст. И може би най-важният аргумент, който в крайна сметка ни убеди. Как може да обясните на някой, че искате да диверсифицирате риска и взимате траншовете, при които никога няма неизпълнение, но и изхождате за своето решение от този транш, при който имаме единствения случай на риск. Но вижте, вие пак не ми отговорихте. Откъде идват данните? Вие говорихте за годините на криза – но в годините на криза също има и по-хубави данни. Откъде идват вашите конкретни данни? Защо имаме 3% при 3B накрая? Да погледнем на нещата от друга страна. Да, при калибрирането имаме 3% при кредитите. Ако секюритизирате същите кредити и вземете само траншовете, които са сигурни, калибрирането трябва да е много високо. Но това от економическа гледна точка е необосновано. Вижте, кредитните агенции казват 3Б. От 20% при годините на криза вие падате на 3%. Въпреки оценката на риска на агенциите за кредитен рейтинг – Добре, вече разбрах, че няма такива данни. Всичко ми стана ясно. Комисията желая ли да отговори? Не. Не става дума за агенциите за кредитен рейтинг. Ние взимаме базовата стойност 3% секюритизиране при тъй наречените синия транчис. Да, разбирам, че и двете страни имат своята позиция, тя се изясни. Можем да приключим дебата, като ще ви напомня, че ще трябва да започнем и писмената процедура за възражения. Теоретично можем да стигнем до решение в пленарна зала през декември. Не знам дали ще имаме мнозинство, ако се съди по дебата днес, но има и последваща процедура. Искам да кажа на комисията също така, че си отбелязвам казаното от вас, както и от изказванията на двете важни политически групи. Трябва да се проучи категорията активи при дългосрочното инвестиране. Може би е добре ЕОЗБПО да започне това проучване. Съгласни ли сте? ЕОЗБПО вече предложиха да започнат работа по този въпрос и ние ги насърчихме. Много ви благодаря. Преминаваме към втората точка. Коефициент на краткосрочно ликвидно покритие и коефициент на ливарич или задлъжнялост. Това вече е прият делегиран акт. През октомври беше одобрен ще дам думата на докладчика, господин Отмар Карас. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Започвам с коефициента на Леверидж. Става дума за коефициент на задължнялост и въпросът е малко по-лесен. Нямам преки възражения, имам само въпрос по същество. Моделите за отчитането са ще бъдат предоставени от Европейския банков орган едва през 2015 година. От професионалните е, среди изразиха загриженост е, какъв да е модела, какъв да е формата на отчитането за първото три месечие на 2015 година. За това искам да попитам комисията, разговаряли ли сте с Европейския банков орган за това кога ще бъдат публикувани новите а, модели или за първото отчитане през 2015 година ще бъдат допустими старите формуляри. Второто на което искам да се спра, е минималната, минималния коефициент на ликвидност. Много се радвам, че сега вече има възможност да се изгражда ликвиден буфер. Но ако а, сравним текстовете на платежоспособност 2 и 3, а, започвам да си задавам въпроси. Първо, защо има различни дефиниции за малки и средни предприятия в, те, в основния акт и в делегирания акт. По отношение на частните инвестиции също има различни текстове по отношение на задълженията към физически лица. И малки и средни предприятия, като в текста на второ ниво не се споменават вече физическите лица. Случайно ли е това или не? И последно, но в последното изречение на член 418.4 е записано, че външен аудитор трябва да потвърждава верността на отчета, а в делегирания акт този пасаж се губи. И сега банките се питат на кой правен текст да се позоват. Е, има стремеж към е, намаляване на е, строгостта на контролния механизъм. Нещо вкарваме през задната вратали. На четвърто място, какво възнамерява да направи комисията по отношение на посочените различия в текстовете, да очакваме ли допълнителен документ, коригиращ документ от комисията. Кой точно правен текст е приложим, след като има разлика в основния акт и делегирания акт? Ние няма да допуснем за обикаляне на закона, така че е крайно време тези противоречия да се отстранят. Thank you. Now I would like... Благодаря. Давам думата сега на първия докладчик в сянко от групата на социалистите и демократите. I think uh, I, uh, in a very quick reaction can... Благодаря. Поздравления на Отмър за оценката и за встъпителните думи. И сега бих искал да чуя поясненията на комисията от групата на ЕКАРЕ, пита председателя Камал. Ако ли не някой друг колега от него име? Не. Михал Тойер. Искате ли да вземете отношение от името на Алде? Чете си микрофона, ако обичате. No? Good morning. Okay. Uh... Не, благодаря тогава. Again. Ви Егас от името на Обединената левица. Portanto, nós, eh, eu fico sempre eh, um pouco perplexo, porque eu venho de, do meio Благодаря. Аз продължавам да съм малко изненадан. Аз съм университетски преподавател, преподавам економика всъщност и там се опитаме да научим нашите студенти, че както ликвидността, така и риска зависят от цената. Тук обаче се оказва, че това съвсем не е така и се опитваме всъщност да регулираме действителност, която е, меко казана, много сложна. Действителността е много сложна, а пък ние се опитваме да я упростим и риска и ликвидността да бъдат представени като прости понятия, когато това съвсем не е така. Затова тези макромодели не сработват, просто защото не са подходящи за начина на регулиране, който се опитваме да им приложим. Следователно, трябва да приложим адаптирани понятия към тях. Потоците, които ползваме, за да уточним индексите също трябва да отговарят на сложния характер на понятията, които те се опитват да измерят. И това можем да го видим като пример в миналото. Имаме много такива регламенти, които не отговарят на действителността или поне не на цялното нейно богатство и съответно пазарът просто я изхвърля като чуждо тяло. Пазарът винаги ще се опитва да намери вратички и да заобиколи е, регламентите. И когато регламентите са неточни по самата си същина, то тогава това ще бъде още по-лесно. Индексите, коефициентите не трябва да бъдат понятия изработени късогледо, само с оглед на краткосрочното планиране. Сега, данъчните убежища са един друг пример, който ни кара определено да се съмняваме в ефикасността на нашето регулиране. Благодаря. Greens, Sven, you are... Много благодаря. Следващият, който ще вземе думата, господин Гиголд. So, um, thank you also for my... Благодаря и от мен за чудесно свършената от Отмар работа. Аз имам един възлов въпрос. Какво трябва да бъде смятано за най-важното в, тази, в този регламент? 416 член, втора алинея. Там упоменатите продукти, те ли трябва да бъдат смятани за, за най-висококачествените финансови продукти от Европейския банков орган. Този орган всъщност трябва да определи кой продукт е висококачествен и кой не. Така е поне разписано в регламентите от 2013 година за облигациите. Комисията, въпреки това обаче, не изпълни това изискване в препоръките на Европейския банков орган, по-скоро решиха, че те знаят повече. Това може ли да се смята за нарушение на регламента? Това първо. И второ, искам да попитам защо всъщност комисията постъпи така и не зачете пред поръките на Европейския банков орган. И на трето място искам да попитам дали това е съгласно директивата Базел 3. Там пише, че трябва държавното финансиране, държавното подпомагане да бъде ограничено до определен вид облигации. И за това искам да попитам, защо смятате, че вие знаете повече от Европейския банков орган и от Базел 3? Благодаря. Thank you. Uh, don't see EFTD, seems to me. Okay. So, uh, no cash DI, so I can give the floor to the... Благодаря спонтанните изказвания. Давам думата на комисията. Good morning, thank you for the opportunity to uh, answer the... Благодаря. Благодаря, че ви давате възможност да отговоря на зададените ми въпроси. Започвам първо с обяснението на тези делегирани актове. Нека да напомня, че кризата показа, че нашата система има много пробойни Имаме, имахме документи разписани, но нямахме конкретни препоръки всъщност за това как да действаме в такава една конкретна ситуация. Затова започнахме бързо разписване на препоръки за тази област на кредитирането в кризисна ситуация. Наистина всички казаха тук, и аз съм съгласна с това, че е изключително сложна, комплицирана материя, с която трябва да се работи внимателно. Смятам обаче, че отчитаме тази е, реалност и се опитваме да запълним съществуващите празноти в е, законодателството по е, този въпрос, така както всъщност е предвидено в европейското законодателство по банковото дело. Има, разбира се, препоръки и анализи от страна Европейския банков орган, както и Базел 3. Това са основата, на която работим, но означа... това не е автоматично, защото се изисква спораз... споразумение от страна и съгласие от страна на националните държави, които след това да го приложат на практика. Защо, на въпроса сега на господин Гигъл, защо този Гигъл, за, защо изпълнителните актове на делегираните актове, извинете, на комисията се различават от препоръките на ЕБО и на Базел 3. За Обяснението е следното. Започнахме, разбира се, на основание на анализа на различните финансови инструменти на ЕБО. Това бе началната точка на нашите служби в тяхната работа. След това обаче тактическият анализ, не само стратегията, тактическият анализ показа, че някои от облигациите са крайно ликвидни. Особено сравнени с държавният дълг като такъв. И следователно анализът, емпиричният анализ показа, че те, тези облигации трябва да бъдат търгувани по друг начин, а не по този, който предлага ЕБО. Защо си позволихме да се отклоним от препоръките, защото вече бяхме видяли други секюритизирани инструменти, които бяха търгувани по различен начин от този, който препоръчваха финансовите институции и бяха дали ж... добър резултат. Затова решихме да ги подкрепим и да ги стимулираме да стимулираме тяхното използване като активи. Въпреки, че това всъщност не бе съвсем в изпълнение на препоръките. Разликите показват, че не трябва еднакво да се третират различните секюритизационни продукти, когато има разлики между тях. И затова нашият делегиран акт предвижда различен подход. Споразумението от Базел бе предвидено за малка група международни банки и техните правила, правилата от Базел, трябваше да се прилагат на консолидирано равнище и при това в държави с консолидирана ликвидност. Когато обстоятелствата са различни, това не е задължително да сработи. И затова именно комисията реши да се освободи от курсета на тези регламенти за ликвидност – защото в противен случай нямаше да отговаря на действителните характеристики на пазарните облигации. И след това решихме да предложим този подход на всички останали институции. Именно това бяха нашите основания да подходим към един пазар, който вече се различаваше от състоянието, за което бяха разписани препоръките на ЕБО. Делегираните актове обаче, нека да ви успокоя, в никакъв случай не надхвърлят правомощията, които имат тези актове. Що се отнася до предвижданията на дека и директивата за капиталовите изисквания. Просто превежда, така да се каже, адаптира тези изисквания към една, според нас, вече видоизменена действителност. Делегираният акта всъщност се превръща в нещо като филтър, през който ние пресяваме информацията, която достига до нас под формата на статистика, доклад, от който черпим данни и така нататък. Но в никакъв случай, пак повтарям, не надхвърляме правомощията си, така както те са разписани в директивата за общите разпоредби. Сега по въпроса за докладите и за информацията, които те трябва да, отчетните доклади и информацията, която те трябва да съдържат, работим по тях и отразяваме всъщност изискванията, така както са предвидени в регламента. Отново ги превеждаме, така да се каже, на езика на делегираните актове. Опитваме се да подготвим формуляр, който най-вероятно ще бъде готов до април месец до година. Смятаме, че трябва да дадем 6-месечен период на институциите, на банковите институции, които ще работят с тях, за да видим как се приспособяват дали отговарят формулярите на необходимата информация, която целим и да съберем и след това да въведем формуляра като задължителен в изпълнение на новото законодателство. Малките и средни предприятия също ще имат изискване да попълват такъв вид отчет, но това е друг въпрос. Благодаря. Thank you. I think now... Благодаря. Сега да чуем пак докладчика. Няма допълнителни коментари. Благодаря ви. Парламентът и съветът могат да направят възражения до 12 януари 2015 година, тъй като 10 е събота. А утре в 12 часа изтича нашия срок за коментари, но до сега секретариатът не е получил никакви. Можем да преминем към следващата точка. Нека кажа обаче във връзка с отговора на комисията, че Базел не е законодателен орган. Нека се отчете конкретната ни роля ние трябва да направим своята оценка за правилното прилагане на препоръките по Базел в рамките на демократичния мандат. Преминаваме към отчитането по държави съгласно член 89. Това не е делегиран акт, а доклад на комисията от 13 октомври относно економическите последици в този случай имаме инициативата на парламента, като задачата на комисията в този случай беше да направи проверка, да се види дали оповестяването на информация по държави би довело до някакви отрицателни последици и необходимост от изменения. Оказва се, че не е такъв случая, но ние трябва да дадем оценка на доклада на комисията. Затова ще дам думата на докладчика, след като чуем обаче комисията. Нека тя ни запознае със своите заключения, госпожа, извини се, председателя. Благодаря. Говоря аз, тъй като колегата ми се забави, той има и друг ангажимент. Нека обясня накратко заключенията по доклада на комисията във връзка с член 89 от директивата за капиталовите изисквания. Тя налага тези изисквания докладване на всяка държава всяка година. Подготвила съм и презентация, която обаче в момента не можем да видим. Ще продължа. Член 89 изисква докладване относно печалбата, оборота, всичко това за всяка отделна държава, резултати от дейността преди облагане с данък. Както казах, това се изисква по член 89. Прави се обща оценка на потенциалните отрицателни последици. Ние трябваше да изготвим този доклад като ускорихме работа, за да може той да бъде приключен при мандата на предходната комисия. Целта беше да се види дали има важни отрицателни последици за економиката. При установяване на такива последици щеше да последва отлагане на тези изисквания този член все още не е влязъл в сила, по-скоро ние се основаваме на бъдещите развития, направихме своя анализ, своето проучване, обществено допитване за различните събития. Проведохме и своя анализ, свързан с качеството на разкриването на информация качеството на управление, също така и на счетоводната дейност. Тези данни бяха предоставени на комисията като поверителни. Ние стигнахме до извода, че няма съществени отрицателни последици. Разбира се, това е прогнозно проучване. Ние много внимателно формулираме заключенията си. Виждаме някои положителни последици във връзка с прозрачността и отчетността и публичното доверие. Съгласно заинтересованите групи, инвеститорите ще могат да взимат своите решения възоснова на информирания избор ще могат да търсят отговорности от банките. Очаква се в този случай да се привлекат инвеститорите и да се увеличи прозрачността. Подобреното разкриване на информация, което е основната цел тук, би трябвало да доведе до положителни резултати, като намаляване на цената на дяловите участия, по-доброто управление и по-доброто качество на счетоводството. Имаше обаче и някои, които възразиха Смята се, че понякога не се разбира добре естеството на данните, които трябва да се разкрият, че може да се стигне до, положи... до допълнително административно натоварване. А по отношение на прозрачността се смята, че са необходими допълнителни насоки. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчика, господин Карас. Благодаря, господин председател. От една страна прозрачността е изключително важна, особено когато става въпрос за данъчната област. Просто гражданите я искат. Така че а, по този начин ще насърчим и възстановяването на доверието към банките. И въпреки това, трябва да кажа следното. В доклада се казва, че различни засегнати страни биха желали допълнителна подкрепа по отношение на подробностите по съдържанието на отделните точки от задължителното докладване. Сега много е, е общ въпросът за какво става дума за допълнителна подкрепа, помощ, възможна ли ще е тя наистина и ако да, под каква форма? На второ място, все повече банки работят в трансграничен план, в повече от една държава членка. Трябва ли те да представят едни и същи отчети в всички държави членки? в момента те го правят, но образците са различни, формулярите са различни. Ако имаме еднообразни образци, ще улесним работата и ще допринесем за прострачността. Така или иначе има прекалено много разлики между държавите членки. И искам във връзка с това да попитам дали има планове комисията с подкрепата на ЕБО да помисли за еднообразни формуляри за отчитане. А това, което казахте преди малко за Базел, господин председател, изцяло ви подкрепям. Да, Базел в никакъв случай не се явява законодател, но това, на което искам да наблегна, е, че е много важна координацията между е, представителите на държавите членки в Базелската комисия. Трябва да се а, подобри тази координация, защото те са представители именно на държавите членки, за да не се стига до там да внасят документи в парламента, които парламента трябва да коригира, въпреки че комисията се състои от европейски представители. Затова комисията трябва да се погрижи за координацията между държавите членки в Базел и по време на базелския процес комисията е длъжна да се отчита пред парламента. Парламента трябва да играе роля в базелските преговори. Ние не се явяваме просто червената химикалка, която да поправи някои грешки след след като вече сме ги приели в Базел. Благодаря. Will... Благодаря. Именно и за това комисията ни ще започне работа по своя доклад, като се отчита позицията на комисията. Вие повдигате много важен въпрос, а сега докладчика в сянка господин Булман. Подкрепям Отмар в неговите заключения. Искам да благодаря и на комисията. По-конкретно искам да ги поздравя за избора на Прайс Уотерхаус Купър като външен изпълнител на проведения анализ. Като изтичането на информацията за Люксембург ме остава с впечатлението, че PricewaterhouseCoopers много добре си знаят работата. Освен това има и политическо измерение при докладването по държави, но нека цитирам собственото си резюме от кръглата маса, която беше проведена. Затвърди се моето впечатление, че интересът нараства. Наистина. Интересът към това оповестяване на информация по държави ще бъде все по-голям, така че това ми се струва добър инструмент. И е много хубаво, че нашата комисия неизменно настояваше в преговорите си както с Европейската комисия, така и с съвета, на който не му се нравеше идеята за докладване по държави, тъй хубаво, че ние настоявахме за нови законодателни норми. Накрая предлаганото от заинтересованите групи Мисля, че върху това трябва да падне акцента. Ясни са положителните последици от докладването по държави, но ми се струва, че то трябва да обхване не само финансовия сектор. Това е научения урок от последните седмици. Така че очаквам комисията да направи съответното предложение. Благодаря. Благодаря ви. Екаре, желая ли да вземе отношение? Не. Алде, Гуе, госпожа Виегас. Em relação às conclusões deste estudo, penso que é. Благодаря. Да, наистина. Изгодите на проучването са очевидни и даже понякога а, повтарящи се. Излиза като че ли сега ще ограничим прозрачността, което определено е нежелателно. Много се фокусираме върху хипотезите. И хипотезите, а при това, ако всичко се развива нормално и съгласно предвижданията ни в банковото дело. И това всъщност съвсем не отговаря на действителността. Проблемът е точно обратното. Как трябва да действаме в условията на криза, а пък кризата се разрази именно вън от регулираната от нас банкова система и в е, данъчните убежища. Ето там трябва да се съсредоточим върху това. Ако всичко си работи както трябва, то тогава наистина изводите са чудесни, правилни, но и малко безсмислени, ако позволите. Благодаря. To, to Благодаря. Благодаря на комисията и на PricewaterhouseCoopers за проучването. Малко бях скептичен в началото, защо точно на Прайс Уотерхаус им се възложи това проучване. Но сега виждам, че техният подход е изключително умерен и това е разумно. Радвам се, че ще има отчитане по страни и може би тази практика трябва да се прехвърли не само върху банковото дело, а и върху други области. И сега искам да попитам комисията. Ако тези преимущества са наистина добре приети от всички, от е, играчите на пазара и от банкерите, какво смятате? Дали може да прехвърлим идеята и върху други сектори? Смятате ли, че можем още сега да започнем тази работа и други сектори, не само банковото дело, могат да подлежат на този вид е, аргументация? Знаем, че до 2014 година трябва да приключим работа по този въпрос. Ако вече сте събрали информация, смятате ли, знаете ли всъщност, е, дали комисията има намерение да и поиска разрешение от, е, данъчни, от банковите институции тези данни да бъдат публикувани. Това ще допринесе още повече за прозрачността. И сега, кога ще се публикуват тези данни за първи път? С други думи, кога ще разполагаме с отчетния доклад по страни за банковата дейност. Благодаря. Okay. So, uh, we can move to the next point. Да, няма други желаящи да вземат думата, така че минаваме към следващата точка и давам думата преди това на комисията, не всъщност господин от Прав сте, може би за една-две минути комисията да направи обобщение Um, Благодаря, наистина съвсем кратки ще бъдем. Започвам от последния въпрос. Последният въпрос. Дали? Т.е. кога? Ще се публикуват данните аз смятам, че трябва да очакваме по-скоро втората половина на годината, 2015 година, като евентуална дата това да се случи. По въпроса дали можем да прехвърлим това публично докладване по държави, да го разширим и за да обхване и други сектори, да, чудесно, много благодарим за идеята, ще помислим за нея. Вече бяхме чули, че има такива идеи, сега ще се върнем към чутото с други думи. Сега, какво можем да направим за по-голяма яснота? относно това какви данни ни трябва всъщност в този отчет, нека да кажа, че за изработихме доклада, анализирахме го и стигнахме до извода, че ще има положителни страни, но пък тези положителни страни биха били още по-положителни, ако има и други данни. За това ще помислим какви са тези допълнителни данни, от е, които имаме нужда, за да бъде резултатът още по- добре посрещнат. Ето това е друга линия на размисъл, по която ще се предвижваме за в бъдеще. Благодаря. И сега минаваме към последната, но не и по важност, а само по ред точка за директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, така наречения единен механизъм за преструктуриране. Както вече ви казах, някои членове от нашия преговорен екип се срещна с италианското председателство на 5 ноември именно за това, за да обсъдим делегираният акт и акта за изпълнение относно вноските. Има делегиран акт по който се работи в различни работни групи в съвета и се разбрахме да сме във връзка, за да могат дейностите на нашите две институции да вървят ръка за ръка. За момента работата е още в начален етап. Комисията не е поискала нито от съвета, нито от парламента да се произнесе за тези делегирани актове. Аз смятам, делегираният акт и акта за изпълнение всъщност, аз смятам, че ние трябва все пак обаче да се произнесем в подкрепа на тези два акта, които са взаимодопълващи се. И нека освен това да подчертая, че ние като парламентарна комисия по економическите въпроси смятаме, че информацията, която получаваме, не е достатъчна. Информацията за това как се прилагат делегираните актове. По-скоро получаваме информация от вестниците и от държавите членки за някои изключително важни, щекотливи въпроси и е жалко, че нямаме информация по тези документи о, по официален път. Uh, um, Благодаря ви, господин председател. Господин Хакмарк, това, което казахте е много важно, разбира се. Трябва да имаме предвид, че актът за изпълнение трябва да е тясно свързан с делегирания акт при директивата за възстановяване и преструктуриране. Тъй като не бих ги определил като близнаци, но така или иначе те са неразривно свързани по множество причини. Първо имаме единото ръководство – в еврозоната, както и извън нея, трябва да се прилагат едни и същи норми. Норми за целия Европейски съюз. Освен това, вече сме 11 ноември. Това е днешната дата. Но като имаме предвид реалността, както и регулаторната рамка, е ясно, че от 1 януари 2015 година тези законодателни актове трябва да влязат в сила. Ние обсъдихме необходимостта делегираните актове и мерките за изпълнение да отговарят на законодателните текстове по отношение на пропорционалността и подхода основан на риска. Затова разговаряхме още през месец юли. Междувременно комисията направи някои промени, но разискванията продължават. Изтъкнах, че е важно да се отчетат исканията на парламента и различните политически групи. Освен това, заявих ясно, че понякога маките промени могат да доведат до съществена промяна. Но ми се струва, че те все още не са направени. И тук опасността е да се водим по-скоро от политическия престиж, но това да стане за сметка на забавенето или не влизането в сила на делегирания акт, нещо, което ще е много лошо. Необходимо е мерките за изпълнение да отговарят на делегираните актове. И трябва да бъдат от такова естество, че парламентът и съответно нашата комисия да ги одобрят. Нека се върна на това, което казах по-рано. много е важно да говорим за управлението на дериватите. Струва ми се, че това лесно може да се постигне. То е много важно, обаче, не само заради делегираните актове по единия механизъм за преобразуване, Струва ми се, че комисията може да се справи по-добре и с рисковия спред. Съветът също може да работи по-добре с комисията по отношение на първоначалните стъпки при изграждането на фонда. Няма да навлизам в подробности, господин председател, защото всичко това до някъде вече е известно. Ние сме разговаряли с съответните страни. Работим и с италианското председателство. Неведнъж сме повдигали своите въпроси. Както казах, малките промени биха довели до съществено решение, но това още не е направено. При директивата за възстановяване е необходимо да се направи връзка с мерките за изпълнение. Настоявам на това, вече го казах. Очаквам комисията и съвета да направят необходимото, за да може нашата комисия да даде одобрението си на делегираните актове. Имайте предвид, че не одобрим ли цялата процедура, опасността е, че не можем да одобрим и делегирания акт. Това от своя страна води до политически конфликт и опасност да загубим част от своя политическия престиж. Благодаря. Сега да чуем госпожа Елиза Ферейра. Благодаря. Много е вече измин, дълъг е изминатият път вече и от вас и от господин Отмар. Най-важното, което трябва да уточним е, че има политическа връзка между делегираният акт и акта за изпълнение. Това първо, след това трябва да почертаем че парламентът е положително настроен към влизането в сила още от януари 2015 година на целият този механизъм за вноските. Разбира се, текстовете още не са окончателни и затова не повдигаме никакви конкретни възражения или коментари като парламент относно текста като такъв. Сега, за момента разполагаме с обзорен материал и за това искам и аз така в общи линии да се изкажа за съдържанието на делегирания акт. Вече бе казано неколкократно, че ние като парламент не, бих, не сме склонни да правим разбиране към тези промени, които са все още в ход и които се случват в рамките на Банковия съюз. И очакваме, надяваме се с текста в скоро време да получи по-окончателен вид. Що се отнася до началните ни коментари към този законодателен текст, както и от текста от, на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, на тези два документа се основаваме за мнението си за момента. Сега адаптациите, нанесени от съвета, що се отнася до съвместните части, тези части, които, подлеж... които принадлежат и на една и на друга страна. Тук искам да попитам как ще се разпредели единият механизъм за преструктуриране на вноските и как това ще бъде въведено в практиката от 1 януари 2016 година. Как ще бъдат те мутуализирани, така да се каже, как ще бъдат те осъвместени до 55 милиарда ли? Това ли ще бъде границата за големите спестовни влогове? Вече бяхме, вече обсъжихме това, решихме, че не е подходящо, определихме 8 годишен срок за приспособяване и сега разбираме наистина, че сравненията между вноските на банките преди и след присъединяването и към единният механизъм за преструктуриране не е 100%. Те не се напасват двете фази една към друга. Има банки, които са процентуално над или под средната стойност. Затова бих искала да подчертая и аз на свой ред комплексността на цялата обстановка и комисията, и съвета излиза с предложение за механизъм за коригиране, който механизъм на коригиране на свой ред е също толкова сложен. Разбрахме, освен това, и от последната си среща с представителите на съвета, че все още се работи по въпроса, не са нещата окончателно финализирани. Именно с оглед на всичко това, бих искала да кажа, че наистина диалогът в момента е най-важното. Защото в противен случай, ако мислим на тази обща генерална фаза за подробностите, бихме изложили на риск работата по цялата тази директива от областта на първичното законодателство. Вече съм е, се изказвала по този въпрос. Няма да се повтарям, само в заключение да кажа, че ако гласуваме в парламента, то това трябва да бъде възможно най-късно. Разбира се, господин председател, вие трябва да вземете е, решение за това кога да бъде. Законо... Последното ни пленарно през декември месец е започва на 15 може, декември. Може би ще бъде късничко все пак за директива, която се очаква да влезе в сила от 1 януари. Виждам обаче, че информацията непрекъснато тече. но повтарям, че компромисът трябва да бъде разумен и не на всяка цена. Благодаря. Time, uh, because, so in... Обръщам се към докладчика в сянка. Докладчиците в сянка имат по две минути. Първо за АЛДЕ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 от името на докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо двамата докладчици много ясно поставиха своите въпроси и отправиха своите критики, а, но аз искам да изостря нещата от името на Алде. Не мога да разбера как така в предложението на предложението на комисията не се отчита елементът адекватност на риска по начина по който парламентът настояваше. Искам да попитам а, комисията, защо маржът на риска е много по-малък, отколкото в а, идентичния законодателен акт от, в САЩ. Няма ли начин този марж да се увеличи? Както и по въпроса за преценката по стълбове, рискът също се подценява от а, комисията. Набляга се на елемента размер на банката. Дали това е определящото обстоятелство не бих казал. Има и малки банки, които се занимават с високо рискови е, сделки. А има от друга страна големи банки, които не се занимават с такива сделки. Смятам, че комисията трябва да се аргументира и то много подробно, ако иска да ни убеди, е, че е, оценката на риска трябва да бъде то, с толкова малък марш. Благодаря. За Гуе. Благодаря, господин председател. Целият смисъл на упражнението с банковия данък беше да се напълни фонда за преструктуриране и обещаваме на данокоплаците, че ще ги предпазим от бъдещи фалити на банки. Нещо, което не изпълняваме. На първо ниво основната цел беше е, данъкът да се да е съобразен с профила на риска, а сега в приложението това се губи. Освен това става въпрос за значими за системата и институции. Обхванати са и регионалните банки за насърчаване от държавните гаранции. Освен това, едни от най-рисковите банки може да се окаже, че плащат двойно повече от е, най-низко рисковите банки. Е, фондът е в размер на по-малко от 20% от капитала на немските спестовни каси. Сега се говори, че механизмът може да включи и други банки, което да ги облегчи с до 10%. Но това, което ни смущава в предложението е а, са опциите за държавите членки, т.е. че те могат да разширят действието на механизма, както се казва та, за банки с задължения над 300 милиона, милиона евро спрямо балансова сума от е, по-малко 3 милиарда евро. А защо не са обхванати е, банките с по-малко от 3 мили, е, милиона евро, но с по-малко от 300 милиона не обезпечени инвестиции? Има противоречия. Искам да попитам комисията защо е така. Е, трябва да се направи правен анализ и да се промени текста. Какъв е ефектът от такава разпоред. Thank you. The translation was not exactly precise on this, uh, so I clarified to the Commission because we already raised this. Ние вече сме поставили този въпрос пред съвета. Не знам дали е необходимо комисията да го разяснява отново. Така или иначе, това беше преди тези обещани 300 милиарда, но ставаше дума и за покриване на депозити под 300 милиона. Сега виждам, че Свен Гиго отиска думата. Само да повторя казаното от колегите от няколко групи вече – не е обърнато достатъчно внимание на риска. Цифрите, които видяхме, показват ясно, че се следва подхода основан на размера. Рисковото фактуриране е много ограничено – но нали това беше целта на текстовете от ниво 1? Оказва се, че има доста проблеми, колегите вече ги изброиха, няма да повтарям, но има сериозен проблем с промоционалните банки. Заради кризата ние ще създадем нови банки и те няма да могат да попадат в изключението на дефиницията за банка съгласно директивата за кредитните институции. Всъщност, трябва да се има предвид и необходимата за тях гаранция, както каза Фабио Демазио. Има и други въпроси. Защо корекцията при риска е толкова малка? Мисля, че като гледаме цифрите, не оставаме с впечатлението, че този текст отговаря на ниво 1. А промяната на текстовете по ниво 1 не може да става възоснова на логиката на отделни държави. В съвета Разискванията може да покажат, че в дадена държава банките са по-високо рискови, отколкото в друга държава. От друга страна, не се следва подхода основан на пазара, ако плащаш по-малко за по-голям риск. Точно това трябва да се преодолее. За жалост обаче в делегирания акт комисията следва логиката на съвета – където се търсят последиците единствено за отделните държави, а не се цели добро законотворчество. Благодаря, господин Фейбър. Фербер. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Искам аз да изразя изненадата си от това, че в продължение на месеци сме водили разговори с комисията, все по едни и същи въпроси, които се повдигат и този път. И комисията все така, с нежелание приемаше някои наши бележки. Помислете, какво стана и миналата седмица в, в самата комисия по време на приемането на предложенията, съвещания на експерти, шефове на кабинети и така нататък. Явно е имало доста движения по, по въпроса и там. Но защо изобщо разговаряме ние, след като никое наше предложение не се приема, след което в последната секунда става някакъв пазарлък или някакво подобие на пазарлък е, и се уточняват нещата. Сега конкретните ми въпроси. Оценка на риск. Мога само да подчертая това, което беше казано. А, така, постепенно сближихме позициите си до около 75% което успяхме да прокараме, просто защото беше приемливо или комисията го проспа. Но не това е решение на проблема. Риск все още има и трябва да се коригират нещата. После коефициента на риска. Няколко пъти казахме, че не може да има покрити 88 до 90%. Сега правени са някакви сметки. Аз мятам, че проблема е риска, не е размера на банката и това е много ясно формулирано на ниво 1. И освен това, между двете директиви не искаме да има отношения като между близнаци, а като между а, е, майка и дъщеря, като директивата за възстановяване и преструктуриране е майката, а механизма за преструктурирането е детето, тъй че трябва да се види много добре коя банка има по-висок риск и поради това трябва да плаща, независимо от това къде е седалището. И на последно място, да, банките така или иначе е, нямат е, някои плащани отговорности, които има в САЩ. Просто банките е, харчат държавни пари по одобрени процедури и трябва да се намират под така, специал, специален надзор. Не бива да плащат рискови данъци. Петър Симон. Много извинявайте, че пред ти малко, че искам още веднъж да повторя това, което казах в началото на заседанието. В момента не става въпрос да слагаме пръти в нечи и колела. Не става въпрос да бавим нещо или да преразпределяме между страните. Става въпрос за начало на прилагането от 1 януари. За целта ни е необходима правна сигурност. А правна сигурност може да има само тогава, когато сме убедени, че отделните че, че някои банки няма да обжалват и то успешно това, което се опитаме да приемем сега, защото няма правно основание за исканите вноски или данъци. Имаме член 69 на директивата за това, че 1% на всички депозити във всички държави членки а, а, са, това е залегнало. Не можем с акт на второ ниво, т.е. акт за приложение, да променим това. После имаме член, че не трябва да се стига до опоручаване на конкуренцията между държавите членки. Тоест, не можем да правим някаква финна настройка между а, м, вноски, е, които е, да се изискват. Напротив, по този начин ще постигнем обратното. Вие аргументирате, че е, това е необходимо за допустимостта на текста на второ ниво. Напротив, това е аргумент против него. Ето защо искам да помоля да се обърнем към нашата собствена правна служба да анализира правното основание, защото ние сме парламентаристи и трябва да сме сигурни, че няма да гласуваме за нещо, което накрая ще се се окаже нелегално. Берес. Перванш Берес. Мерси beaucoup. Много благодаря. парадоксално, <laughs> Е, смятам, че ако беше лесно за разрешаване, щяхме да го разрешим още на ниво едно. А пък причините, поради които сега сме изправени пред проблем, е, че не успяхме да го разрешим въпроса на това ниво едно и за това сега сме малко спешени. Благодаря на двамата докладчици, на Италианското председателство и, и на комисията за това, че се мобилизираха и търсят решение. Решение, което да удовлетворява всички ни. Бих искала да споделя казаното от много колеги относно това каква информация получава парламента. Да, наистина виждаме, че всички са мобилизирани, но тази мобилизация не трябва да представлява всъщност информационно затъмнение. Трябва да се информираме взаимно. И разбирам сега, че има и правно и правна несигурност. От тук е, могат да проистекат е, съмнения, които в никакъв случай не са добре дошли в едно толкова е, щекотливо поле от нашата законодателна дейност държавите, националните държави и техните конкретни интереси. Нека малко да ги позабравим, ако ни е възможно. Виждам, продължавам да виждам как някои банки и някои държави и членки защитават собствените си интереси в ущърп на интереса на останалите. Тоест, опитват се да прокарат идея за това, че едни банкови структури трябва да имат предимство над други. По въпроса сега за ниво 1 и ниво 2 клаузата за зачитане на банковата структура, така както съществува и е създадена в момента, трябва да предвидим в тази клауза, смятам аз, вратичка защото рисковете проистичат именно от различията между банковите институции. Те не са еднакви е, всички и това е очевидно за нас. Радвам се, че италианското председателство го е отбелязало и работи в тази посока. Алан Ламасур сега. Благодаря, господин председател в, взимам повод от казаното на, от Перванш Берес и казвам, сега мисля, говорейки от името на всички, че не сме много доволни от развитието на събитията. Тези вноски са нещо като данък. И очевидно съветът започва да се изкушава, не само той обаче, а и тук в парламента, започваме да се изкушаваме да се държим като госпожа Тачър, дето на времето казваше искам си парите обратно. I want my money back. Искаме всички нашите собствени банки да са по-облагодетелствани от банките на съседа. Преди няколко седмици чухме от е, ново отговора от комисията на нашият въпрос, а именно, че те предпочитат акта за изпълнение като формула разрешаване на тези законодателни въпроси по въпроса за делегирания акт, те смятат, че не е подходящ, тъй като има затруднения в неговото прилагане. Сега искам да попитам комисията как може да ни убеди, че както в предложението за делегиран акт, така и за акт за изпълнение са взели като изходна позиция, информация и крит, критерии, които да са приложими за всички банки в Европейския съюз, за да може всяка банка да подаде информация, като да е валидна и на европейско и на национално равнище. Благодаря. Герсан, the floor is yours. Сега ще дам думата на комисията, господин Герсан. Благодаря ви. Някои от почитаемите членове на комисията изразиха очудване, нека изразя очудване на свой ред. Тези делегирани актове са обсъждани преподробно от страна на комисията и останалите институции, но ние нямаме намерение тук да се създава прецедент. Темата е важна. На 2 октомври последната ни среща ние се съгласихме, че предлагания делегирания, делегиран акт от страна на комисията се промени много в резултат от съвместната работа с парламента. Господин Отмар Кара знае какъв беше първия вариант от месец юни, обсъден след това през юли и какво беше прието в крайна сметка. За това съм категорично несъгласен с изказвания от типа «Нашето мнение изобщо не беше отчетено». Да, господин Ламасур е прав. Понякога имаше противоречия в позицията на отделни членове но комисията се е съобразила със своите правомощия и отговорности. И това, което представяме, е внимателно балансиран делегиран акт. Съобразили сме се с, с всички съображения, особено от важността на риска. Както вече казах, комисията изпълни своята отговорност. Сега е ред на парламента да изпълни своята. Доста от тези въпроси вече са обсъждани. Нека да напомня на представителя на АЛДЕ, че още през декември подробно обясних на парламента с всички налични данни и цифри, че има правилно изпълнение на ниво 1. На почитаемия член на групата на АЛДЕ, който присъстваше тогава, разясних точно същите въпроси. Сега нека премина към мерките за изпълнение. Господин Ламасур сигурно си спомня. Последния ни разговор по време на заседание на тази комисия. Тогава говорихме за делегираните актове. Говорихме и за ребата възоснова на процент обратното участие на държавите членки като депозит. Комисията не би искала делегирания акт да се променя, за да отрази този елемент. В делегирания акт обективният риск е размера на риска. Ниво 1 обаче трябваше да даде възможност и за преходен режим и по-скоро ние обмисляхме именно такъв преходен режим. Като имахме готовност да разговаряме конкретно по тази тема. Така или иначе, проекто мерките за изпълнение бяха прияти заедно с делегираните актове точно защото комисията по този начин показва, че изпълнява задълженията си по съгласувания пакет. Мерките за изпълнение предполагам, че ще бъдат официално прияти от комисията тази седмица, така както бяха формулирани след измененията на 21 октомври. Сигурно сте забелязали, че за да се запази вътрешния пазар, беше необходимо в делегирания акт да се включат всички съдържателни норми. Искаме Банковия съюз да не може да заобиколи общите правила. Затова и 99% от тези правила са включени в делегирания акт, нещо, което парламентът би трябвало да приветства. При мерките за изпълнение разглеждаме точно възможностите за заобикаляне на нормите – мисля, че създаваме система, която е огледално отражение на падежните ставки. Комисията имаше първоначално предложение с реален единен фонд – в този случай не се предвиждаше преходен режим, а мутуализиране, като се очакваше банките да могат да поемат резултатите. Но светът е малко по-различен и в края на законодателната процедура се стигна до нещо, което не се харесва много нито на комисията, нито на парламента, но имаме тази система за 8 години с преходен режим, с падежи по съответните подразделения. Нямаме резервна система от вида на бакстоп. И в този случай това което трябва да се мутуализира от първия ден са вноските. От гледна точка на държавите членки обаче възниква въпроса защо някои от тях трябва да субсидират останалите. Основният въпрос е свързан с логиката. Според комисията е разумно да има мутуализиране на вноските, което да отговаря на мутуализирането на използването. Нещо, което е отразено в мерките за изпълнение. Съветът изготви своята позиция Парламентът разглежда пакета, а комисията е на разположение на съзаконодателите с готовност при необходимост да представи техническо предложение. Но логиката на изградената система според мен е много убедителна. Тя отговаря на постепенното мутуализиране на подразделенията. Благодаря. Нека се върнем на докладчиците. Отмар едва ли е необходимо да даваме конкретен отговор. Темата се обсъжда и в съвета. Имам предвид мерките за изпълнение. Трябва да видим каква ще бъде връзката с делегирания акт накрая. Дано да има подобрен вариант и при делегирания акт и при мерките за изпълнение. Това е важно за комисията, но благодаря за положените усилия от страна на всички. Госпожа Ферейра Заключителни думи. Всички ние ще трябва доста да поработим, както и господин Окмарк току-що каза. Не вярвам парламента да се окаже в ситуация, която никак не му се нрави в последния момент – но така или иначе имайте предвид и предложението за единия механизъм за преструктуриране. Там нещата се променят до последния момент, а ние трябва да гласуваме по целия пакет, за да може да влезе в сила след 1 януари 2015 година. Много ви благодаря, изключително важна дискусия. Нека кажа на господин Герсан, че наистина броя на консултации и разисквания преди приемането на делегирания акт е безпредседентно висок, нещо, което оценявам. Освен това, наистина, доста от тревогите на парламента бяха взети под внимание, не всички обаче – бяха направени изменения. Логично е в рамките на комисията да има различни мнения за това дали фактора риск е достатъчно добре отчетен. Съгласен съм с вас обаче, Сега нашата задача е да проверим дали мерките за изпълнение, които ще се обсъждат в съвета, след като се представят от комисията, могат да изпълнят целта си, както и вие казахте, 99% от основните елементи попадат в тези мерки. Същевременно имаме логически паралел между мутуализирането, преходния режим. Това е логиката, но комисията е много интелигентна, оценяваме нейните способности да намира решения. Ако същевременно времено се иска ускоряване на влизането в сила, ние няма да го приемем, ако не ни се дадат гаранции, че мерките за изпълнение са достатъчно стабилни и няма да се изменят допълнително. Когато получим окончателния текст на съвета, ще дадем и своето мнение, както казаха и докладчиците – за да сме сигурни, че мерките ще влязат в сила тогава, когато има нужда от тях. Внимателно ще проследим дебатите и в съвета. Освен това е хубаво, че съветът ще разисква тези въпроси с нас. Иначе, от името на комисията, аз поставих въпроса, свързан с конкретните решения и информацията за тях. Като че ли тук има асиметрии? Имам предвид информацията по единия механизъм за преструктуриране. Нашето участие и ангажираност се основаха на информация, която постъпи от други източници, вместо да дойде от комисията. Това беше основната ми забележка. Вие имахте коментар по тези 300 милиона. Господин Герсен, Оливие, <laughs> видях, че кимате, Вие кимнахте, когато споменах тези 300 милиона обезпечените облигации. Да, господин Демазио, разбираме проблема. Наистина, това е разпоредба, последния момент и да се каже не е много добре формулирана. И тук проблемът е, че имаме банките под 300 милиона, които няма да могат да се възползват от предлагания достъп до системата. На първо място, ако възникне проблем, и това се обсъжда от юристите, тъй като трябва да има последователност, да юристите ще направят проверка доколко текстът може да даде решение на един такъв сценарий. Но тук става дума за 6 от 200 от 400, извинете, институции – Останалите се справят добре. Опитваме се да помислим как да решим проблема чрез промяна на дефиницията. Ако това е невъзможно, тогава предложението ни към съвета ще бъде да се даде пояснение в акта за изпълнение на съвета, защото това е проблем само в една държава членка, която е член и на Банковия съюз. Мисля, че има потенциал за намиране на решение. Благодаря. Мисля, че сега можем да приключим с тази част от дневния ред. Както виждаме, проведе се много оживен дебат, нещо, което е отлично. Благодаря и на комисията за тяхното участие. Благодаря и на колегите. С което преминаваме към четвърта точка. Размяна на мнения с Томас Визер. Добре дошли! Okay, let's start immediately. This will be the last... Започваме незабавно. Това е последната ни размяна на мнение с Томас Визър в качеството му на... И има много други качества, много други постове, но сега е като представител пред нас в качеството си на председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление, в английско съкръщение ЕСГАП. Ще представи шестият доклад, шестият отчетен доклад на съвета ЕСГАП в изпълнение на съответната европейска директива. Формулирани са 11 препоръки в този доклад, включително и свързани с управлението на човешки ресурси на ЕСГАП. Ще се поднови и триалогът по статистическите дела, ако мога така да се изразя, който е блокиран за момента именно поради тези проблеми. Благодаря. Благодаря за поканата и наистина докладът е, е своевременен. Своевременно е и обстоятелството, че има възможността за последен път в качеството си на председател на този съвет да е, ви представя неговото съдържание има тенденция, която можем да отчетем, а именно ако направите съвет, ако отправите съвет, който не е много популярен, този ваш съвет се превежда в така наречения диференциран подход на работа. Ние работим в рамките на система национални статистически институти и това именно е вторият път, в който изработваме такива обзорни доклади между институти партньори. Докладът се основава на отговорите, по които получихме от страна на Евростат. Също така ние като консултативен съвет посетихме на място Евростат и други статистически институти, заедно с господин Шемета и някои служители на комисията също така. Евростат, според нас, е добре действащ и изпълняващ функциите си статистически институт, статистическа служба, Европейската статистическа система, така както успяхме да я анализираме. И изглежда, че изпълнява двойна и тройна функция, тъй като представлява част от традиционната функция на Европейската комисия да инициира, да започва работа по законодателство. Този институт, Евростат, е водещ сред останалите статистически институти. Освен това работи и като част от е, Генерална дирекция по статистика в Европейската комисия. И може би тази двойна роля, тази двойна шапка, така да се каже, под която работи Евростат, не е разбрана в достатъчна степен от някои национални институти. И това затруднява взаимовръзката между националните институти и Евростат понякога. Тези статистически институти работят понякога по свои собствени програми, а също така и в областта на Европейския банков съюз. Много законодателни инструменти се възползват от информацията, подадена от Евростат. И Евростат в този смисъл работи с, гарантирайки изключително голямо качество, хармонизи, предлага хармонизирана методология и също така квалифицирани специалисти. Изработихме 16 препоръки за подобрение ще ги прегледам набързо. Има ня четири от тях са свързани с законодателството, но и с назначаването и освобождаването от длъжност на висшите менеджери в Евростат. Също така, упоменават връзката между изпълнителните и делегирани законодателни актове. Също така правим препоръки за методологията на някои от процедурите за разпространяване на информацията, предимно така нареченото публикуване на информация според предварително определен календар и в координация с останалите събития. успяхме да получим на време въпросите и да подготвим съответно отговор, в резултат на което излиза, че има разногласие само в една област на нашите препоръки, а именно, и това не зарадва никого, процедурата за назначаване и освобождаване от длъжност на висшите менеджери. Нека да ви дам някои подробности в, тази, в този смисъл които също са свързани с е, работата ни по този обзорен преглед. Някои национални статистически институти бяха също обект на нашето внимание, внимание заедно с Европейската статистическа система и излязохме с две препоръки в този смисъл. На първо място Подчертахме важността на факта, че Евростат е независима организация, независимо от това, че все пак работи и е член на Европейската статистическа система. Тази взаимовръзка поставя, повдига някои проблеми. И вторият въпрос е свързан с немските власти и за това дали някои постове, дали някои лица назначени на висши постове в статистическите институции в Германия отговарят на Европейския кодекс. И това има, разбира се, и своето политическо измерение, може би не често, често го недооценяваме, а именно, че статистиката е основата, на която стъпва разписването на економически стратегии. Тогава статистиката се превръща в политическа и в економическа изменима величина, която се използва като изходна база за законодателство, за разписване на стратегии. И именно от тук и натиска, политически и економически натиск върху статистиката и върху това, че информацията, която се разпространява от тези статистически институти, вече не се придържа само към изискванията за своевременност и прозрачност. Има с други думи и други приоритети. ЕСГАП разбира се, е организация, която възникна в отговор на осложнените кризисни обстоятелства, възникнали преди 5-6 години, но от тогава всъщност се консолидира и стабилизира общо като статистически институт и е, разбира се Евростат и националните статистически институти работят е, ръка за ръка с ЕСГАП като негови естествени партньори. Днес е, приключва, всъщност сега приключва моя тригодишен мандат на чело на ЕСГАП и тези три години работих за това, защото ЕСГАП да се превърне в независимият глас на кодекса за добро поведение в Европейската статистическа система. Господин Хеттемек от Финландия е предложен за мой заместник той е държавен, той е заместник министр по финансите в правителството в Хелзинки. Освен това работил дълги години в областта на економиката и статистиката на европейско равнище, с други думи, в различни европейски организации. Господин Копш и госпожа Гусман, както и господин Джованини. Това са имената на новите колеги, които ще бъдат е, назначени или които ще бъдат утвърдени за втори мандат на съответните си постове. През януари ще посрещнем тези колеги и ще ги ориентираме в естеството на работата. Надявам се, че работата между вашата парламентарна комисия и консултативния съвет ЕСГАП ще продължи и за в бъдеще и ще бъде гарант за качеството и независимостта на европейското статистическо дело, което на своя ред се явява гарант за качество на законодателство. Благодаря. Е, Uh, Благодаря. Благодаря и за съвместната работа с парламента. Парламентът ще продължи да подкрепя работата на ЕСГАП в името на заздравяването на системата за статистика. Сега ще дам думата на НП. Илди Гогал Перес, заповядайте. Благодаря ви. Бих искала да говоря унгарски. Уведомиха ме, че поради технически проблем Преводът не е към унгарски, но мога да се изкажа на унгарски. Бих искала да отбележа, че статистиката е изключително важна за демократичния процес. Тя е много важна и за доброто управление – Общественото доверие в нея обаче е не по-малко важно, следователно ние трябва да възстановим това доверие. Именно и за това предложенията на господин Визер са толкова добри, те ни дават тази нова рамка на отчетността. Статистиката е много полезна, именно за това трябва да бъде актуална, достъпът до нея да е улеснен и е, съответно захранването с данни да е надежно. Ние имаме нужда от статистика, която да е реална, да подлежи на проверка. И именно за това приемам предложението да не се намесваме в работата на националните статистически институти, освен ако това не е наложително. Ние, разбира се, можем винаги да помагаме с техническа подкрепа, както и със своите съвети, но нека не забравяме колко е полезна тяхната дейност. Нека също така кажа, че ако националните статистически институти предоставят ненадежна информация, ние би трябвало да можем да търсим гаранция за качество. За да се постигне качество, е важно тези институти да бъдат независими и назначенията на ръководителите им достатъчно прозрачни. В противен случай ще трябва да се намесим и да коригираме процедурата. За нас е важна цялата система – Статистиката може да се води на национално, регионално, местно или европейско ниво, но във всички случаи данните е необходимо да бъдат точни и надежни. Те не трябва да са плод на политически пристрастия. И накрая Живеем в свят на промяната. Статистиката трябва да го отразява. Именно и за това е необходимо редовно да се търсят нови статистически методики, актуализация. Имаме четвърти пазарен стълб и е необходимо да предвидим последващите действия при развитието на вътрешния пазар. Именно за това статистиката трябва да е надежна, точна, достъпна. При базите данни в интернет, както и при печатните материали, е необходимо да ни се представят не само сухите цифри. Хубаво е да има някакви графики, диаграми, но така или иначе необходимо е да се мисли, че гражданите на Европейския съюз са 500 милиарда и ние искаме те да могат да се ползват от тези данни. Благодаря. Давам думата на групата на социалистите и демократите. Господин Хокае. Благодаря, господин председател. Господин Визър ни каза наистина, че статистиките са изключително важни за нас, тъй като е, това е качествена информация, която ние ползваме, за да бъдем прозрачни. Прозрачността и качеството, разбира се, и независимостта на доставчиците на статистически услуги. Това е, е друга важна тема. Главният директор на Евростат трябва да бъде назначаван според процедура, която да бъде подобна на процедурите за назначаване на висши менеджери тук в европейските институции и да бъде с открит конкурс. Искам да попитам вие как е, смятате е, дали наистина Европейският парламент не може да бъде ангажиран повече, по-отблизо в независимостта на Евростат, както и в избора на неговият директор. Аз смятам, че това е така така. Искам да чуя вашето мнение, защото може би тук ще се сблъскваме с политически натиск. И искам да попитам какво смятате да, да въведете в практика като мерки и начин на поведение, за да бъде наистина Евростарт независима институция. Сега по въпроса за натиска, който всъщност се оказва върху статистиците. Искам да ви попитам какво смятате, че ние пък можем да направим, за да облегчим това и така, освен това, прегледът и проучването на Евростат за това как се развива през 2013 година в Европейският съюз бедността Смятам, че това е изключително важно, тъй като показва, че всъщност политиките за затягане на коланите удариха по най-бедните и най-уязвимите от нашите граждани. Освен това, нещо друго сега, свързано с животрептущата действителност, която ни заобикаля, именно изтичанията в Люксембург паричните потоци по държава, фирма и глава на населението. Ето това са интересни статистически данни, които освен това трябва да бъдат поставени на разположение на данъчните. Това ще бъде наистина много ефикасна мярка за борбата срещу укриването на данъците. Това е мярка, която трябва да задействаме възможно най-бързо. Има ли такъв вид статистика? Това питам. Как се анализира тя? Ако я няма, ще я има ли? Благодаря. И сега още един друг въпрос. Той е малко по-технически за норма СЕК 2010. Това е нова счетоводна норма, която се използва в инвестирането. Но пък аз смятам, че ще ощети инвестиционната дейност в общ смисъл тъй като не отчита инвестициите, които се правят на местно равнище от местните публични институции. И сега малко подробности по този въпрос понякога на публичните органи и им се дават средства, инвестиции, които те трябва да възстановят само за една година и това определено не им е възможно. Как се контабилизират значи, тези техни задължения? И особено как се, как се ущетоводяват, ако са ако са сградни фондове и ако са сградни фондове, предназначени за жилища на социално слаби. Как, се, как методологично се управлява този въпрос? как се ущетоводява. Аз не казвам сега, че която и да била публична институция трябва да направи каквато и да била инвестиция, без да има гаранции за спазване на законността, но пък казвам, че трябва да има гаранции, които да не препъват публичните институции в изпълнението на социалните им дейности. Дали не може тук да предвидим е, ущетоводяване, както правим всъщност в частните фирми, не като задължения, а като инвестиции в дългосрочен план. И сега един, още един въпрос, който е, искам да задам. Какви са процентите през последните три години от препоръките, които са били последвани от Европейската комисия и са имали истински резултати? Благодаря.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 имаме изискване за независимост на националните статистически институти. Вие смятате ли, че предлаганите изменения ни дават инструментите за управление на статистиката на актуализираните данни на европейско ниво? Доколко се гарантира независимостта на ръководителите на националните институти. Изпълнени ли са мерките и процедурите? Изпълнени ли са и сроковете за оповестяване на статистическите данни, гледани в пакет? Благодаря. Нилстор Валц Алде. Благодаря ви, господин председател. Моят покоен роднина беше всъщност водещ статистик и той е автор на индекса Тонквист. Но Нека кажа, че ние имаме сериозни проблеми с статистиката. Например, Гърция е крещящ пример за това. Да не говорим, че ръководителят Андреас Георгия сега трябва да се изправи пред съда по дело за наказателна отговорност. Как да решим подобни проблеми? Благодаря. Гуе Мигел Вегас. Благодаря. А, наистина искам да подчертая и аз важността на Евростат и на европейските статистически системи, които ни предоставят данни. Данни от изключителна важност за това да знаем каква е политическата и социална действителност. И наистина гражданите и те също могат да боравят с тези данни на днешно време, освен това могат и да ги намерят сами в интернет. Това пък покачва важността на дейността на европейските институции в рамките така наречения европейски семестър. Това от друга страна пък усложнява работата на статистиците, защото те не трябва само да събират данни, а и да боравят с тях съгласно определен вид критерии. Трудно е да се определи в този смисъл кои критерии са обективни. Обективността, стрикно погледнато, изобщо не съществува. Винаги ще има някаква политическа окраска. Колкото и да искаме да сме независими, никога няма да го постигнем. Разбираме обаче, че работата е, е трудна и се стараем възможно най-добре да се придържаме към различните критерии и индекси, които трябва да взимаме предвид. И тези критерии ще се увеличават по своя брой, за да включат различен е, вид ъгли под които се гледа на действителността. След това е, тези данни се използват в економически, валутни и други политики. Сега, е, европейският семестър. Това е много сложна материя, по която се действа по различни начини в държавите членки и е, самият Евростат също е, работи с е, материалите, с които разполага, прилагайки различна методология. И когато има толкова много разнородност, всичко е въпрос на доверие. Ако хората и държавите членки съответно не си имат взаимно доверие, целите устои на нашия съюз ще се разтресат. Искам да попитам, дали някой е изразил съмнение относно вашата независимост на Евростат и на националните институти? И освен това, кои са показателите, конкретните показатели, които ви карат да включите независимостта и прозрачността изрично в доклада си. Нещо друго. Финансовите разходи сега. Очевидно е, че и Евростат и Европейската статистическа система ще имат все повече и повече работа. събирането на данни вече е сложна работа, а когато започне да нараства количеството, може би наистина се налага ние да ви помогнем. Кажете ни какво можем да направим за това. Благодаря. Свен Гиголд, Гринс. Благодаря. Зелените, господин Гилголд. Господин Висър, позволете ми първо един предварителен въпрос – Надявам се да ни помогнете. Как, се, как да запомним по-добре е, името на вашия наследник? Е, вашето име лесно се помни. Направете асоциация някаква на базата, на която да запомним това име. А сега сериозно. Тази година за първи път ще се работи по правилата Европейска статистическа система 2010. т.е. ще има и отчет за евентуалните а, задължения. В, по отношение на държавния дълг и в момента се бърза да се изнамерят а, вратички за за е, повишаване на държавния дълг по други форми, например публично-частното партньорство е една такава форма, именно за да се правят известни инвестиции без да се нарушават критериите от Мастрихт. Много се радвам, че сега настъпва прозрачност. Откол... Докъде сте стигнали в това отношение? А, на какъв етап е, е анализът на тези евентуални или псевдозадължения в държавите членки. Трудно ще всички данни за това да се съберат на европейско ниво и да станат прозрачни, но трябва да стане защото ограничаването на дефицитите и задлъжността не, би, не трябва да се придружава от обрастване с други форми. Thank you. I have in the... Благодаря. Покер Баутс. И вие искате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Um, uh, uh, um. Нека се върна на нещо, което казахте вие, господин Визер. Казвате, че някои институции, институциите с добро качество трябва да се доразвиват в държавите членки. Според вас, може ли да се говори за някаква зависимост на статистиката и съответно статистическите институции? И как можем да бъдем сигурни, че ще избегнем политизацията? Thank you. Now... Благодаря. Сега давам думата на господин Визър за останалите 10 минути да ни направи заключителен анализ. Благодаря. Um, all, would... Благодаря ви. Първо нека ви напомня, че аз съм председател на СГАП. Гъто в нашето име означава управление – това е Европейски консултативен съвет за статистическо управление. Следователно, ние разглеждаме въпросите по съдържание. Не се занимаваме толкова с конкретните изчисления и цифри. Може би някой технически експерт би ви дал по-точни разяснения. Но ще отговоря на въпросите в реда, в който ми бяха зададени. Първо, Доста от въпросите са свързани с поправките на данни подавани от националните статистически институти. В крайна сметка, всичко зависи от подбора и назначението на ръководителите на националните институти, зависи от управлението на високо ниво. В този случай единственият фактор е компетентността на този ръководител в областта на статистиката. Има и други свързани въпроси. Ясно е, че в този случай се прави подбор след като ръководителя на статистическата служба на национално ниво е подало ставка много често. Много често обаче това съвпада с края на мандата на дадено правителство. Ние сме търсили обяснение на този факт, но така или иначе не сме следователи и единственото, което можем да направим е да приемем дадения ни отговор, както и да запитаме какво повече може да се направи. Така или иначе, до голяма степен оповестяването, публичността са гаранция и за качеството на данните. Не можем да кажем, че разполагаме с доказателства за това, че се упражнява влияние върху статистиката. Има подозрения обаче, но дори и в случая с Гърция тези подозрения бяха разсеяни. Самите ние не се съмняваме в компетентността, почтенността на назначенията в Евростат. В случая с господин Адемахър, мисля, че наистина може да се каже, това е менеджер на високо ниво, който има истински умения не само за управление, той разбира много добре и статистиката. Желаем да сме сигурни обаче, че и в бъдеще тези назначения ще се правят въз основа на компетентността. Комисията обикновенно ни казва, когато задаваме въпрос – Ами такава ни е системата на работа. Ние пък казваме да, но при вашата задължителна ротация ние съвсем не сме сигурни, че следващия ръководител на Евростат ще бъде достатъчно квалифициран или толкова квалифициран, колкото и сегашния ръководител. Разбира се, Комисията има своята генерална дирекция. Основното са управленията, управленческите умения, но би трябвало при статистиката в някои области да се дава пример. Не ми се иска сега да навлизам в подробности, но не бива да се стига до свръхполитизация. Не бива да има политически назначения, трябва да се докаже, че подборът е истински независим. Така бих отговорил на въпросите ви по генералния директор, ротацията на директори, подбора. Това е важно както на ниво Евростат, така и при националните статистически институти или НСИ. Имаше и друг въпрос. Въпроса на господин Тървалц – колко големи са проблемите. Бих казал, че при някои национални статистически институти оставаме с впечатлението, че независимостта е на много високо ниво, че почти няма никаква намеса. Има и други обаче, където ни се струва, че назначението и преназначението, понякога и разочарованието от това назначение съвпада с промените в политическия цикъл. Не искам обаче да споменавам конкретни държави членки, не веднъж сме говорили по тези въпроси – Не бива да забравяме, че така или иначе националната система за статистика включва не само националния институт, имаме и регионалните институти. И колкото по-надолу слизаме по отношение на регионалността, толкова по-голяма зависимост виждаме от регионалната бюрокрация – и това е за сметка на статистиката. Не бива да го забравяме. Става дума не само за институтите в национален мащаб. Иначе не мисля, че статистиката е под заплаха, където и да било, но в някои държави и членки тя работи по-добре. Преминавам към финансирането на системите за статистика. Обедени сме, че Евростат е бил, е и ще бъде способен да се справи от гледна точка на финансовия бюджет и осигуряването с служители. Ние самите провеждаме събеседване с колегите които идват при нас. Питаме ги как решавате проблема с ресурсите. Те представляват националните институти, обясняват в някои от държавите членки, че има големи трудности, но на мен ми се струва, че в повечето от тях не можем да говорим за огромна трудност с бюджета. По-скоро има трудност в държавите с БВП под средното за Европейския съюз. Не ми се иска да ги наричам нови, тъй като те вече са членки на Европейския съюз от доста време, но Знаем, че в някои от тях финансирането и държавните заплати не са достатъчно високи, за да се привлекат служители от високо качество. Имаше и доста други въпроси. На господин Бае искам да кажа – следното. Струва ми се, че повечето от вашите въпроси трябва да се отправят към Евростат, а не към ЕСГАП. В економиката инвестициите никога не са добри или лоши. Ясно е, че ако направите разходи за назначението на учител, вие инвестирате в човешкия капитал, например. Доколко тази инвестиция е социално продуктивна, обаче, ако решите да излеете асфалт върху магистралата, как може да сравните двете инвестиции? От гледна точка на пакта за стабилност това няма голямо значение, но като економисти ние няма как да не разглеждаме тези инвестиции. Светът е несъвършен обаче, няма как и статистиката да бъде съвършена по и за 2010 година. Имаме същото, както по и за 2005 година. Това са последователни режими, а от гледна точка на приоритетите на политиките на държавите членки, като че ли статистиката не попада сред тях. На господин Гиголдс ще отговоря за отговорностите и непредвиденостите, наистина тук има някои празноти. 2010 година обаче поне успяхме да хвърлим светлина върху доста от пасивите, които някакси бяха приписани на неправителствените организации. След това може да се види коефициента между работни места и БВП, може да се види кои показатели бяха класифицирани като част от частния сектор, докато те реално са в публичния сектор. Имам предвид някои от разходите за болници. Както казах, не сме достигнали до съвършената статистика. публично-частните партньорства нямат кой знае колко общо с управлението на статистиката, по-скоро с прозрачността й. И накрая. Статистиката би трябвало да се води от статистиката за економическите показатели, а не променливи. Същевременно е необходимо да разчитаме и на политическата воля, защото иначе може да се стигне до опасността, в която непрекъснато измисляме нови и по-сложни правила, без да бъдем достатъчно бдителни. И тук разчитам именно на вашата помощ, за да можем да бъдем бдителни. Много ви благодаря. Разбира се, че ще бъдем бдителни. Благодаря за съвместната работа през всички тези години. Надяваме се, че ще работим добре и с вашия приемник. Разбира се, ще изчакаме официалното съобщение, за да изпълним правомощията си, но започнахме официалната процедура от страна на парламента и сега чакаме писменото становище на координаторите. С други думи, работим и се надяваме да финализираме работата по регламента за статистиката, като отчетем и споменатите от вас критерии. Много ви благодаря, господин Визер. След две минути започваме гласуването. Okay, colleagues, let's start with the vote. Колеги, започваме гласуване. Нека да проверим първо дали работи системата. Започваме първо с проверовачно гласуване. Начало на проверовачното гласуване. Yes, open it. Vote, please. You need to have the two voting lists because there are changes.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 Can we close? Everybody, can we... Край, пак повтарям колеги, на проверовачното гласуване. So we can move to the... Минаваме по същество. Елиза Ферейда. Благодаря, господин председател. Преди да започнем, само да кажа нещо, да поясня нещо понеже не е написано изрично в списъка за гласуване за групата на социалистите и демократите, е много важно, ако компромис А и компромис С, всъщност, извинявам се, извинявам се, казва ораторката, ако в тези два компромиса, да, наистина, ако voted in favor. So... този текст се гласува за, както чухте текста на английски, това да се отнася за всички останали процедури, преди да се наложи всъщност санкция, да бъдат изчерпани всички останали от всички, преди да се изчерпани всички останали възможности за от уважение към останалите групи искам още от ясно от началото да заявя, че ако гласуваме за този текст, в единия случай ще гласуваме във всички останали. Да, благодаря, председателя. А, това е всъщност така написано. Има плюс и има минус. Така сме го записали, ако от вас сега това е ключово гласуване, то взимам под внимание вашата бележка. Започваме с доклада на Суибор, правомощите на Европейската Централна банка. За, против, въздържали се по, първо изменение, по четвърто изменение всъщност. Сега следващото. 14. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега четвърто изменение за против. Извинете, това не е четвърто. Четвърто щяхме да не го гласуваме, ако бяхме прели 14-то. Отначало. Кой е за изменение номер 4? Против въздържали се, приема се. Компромис сега, А, разделно гласуване, първо, първата част, без думите, които ви прочете тук Елиза, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, трябва обаче да го проверим електронно. Vote is open. Начало на гласуването. Still one colleague to vote. Още един колега чакаме. Close is adopted. Край на гласуването приема се. Изменение 19 с устно изменение, което трябва да ви прочета. след след назначаването в ЕЦБ някой против ли е това устно изменение? Кои са тези четирима? Колеги, моля да се дигнат ръка. Трябва да са четирима, за да не го приемем. Две. Три. Не преброих до четири. Така че изменението в работата на надзорниците трябва да се включи и фонда. Кой е за? Против? Проверка. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Гласуваме сега началното изменение. Кой е за? Против? Отново проверяваме електронно начало на гласуването за 19-то изменение без устното изменение. Is rejected. Отхвърля се. 20-то изменение. Първа част. Разделно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втора част. За? Против? въздържали се, проверка обаче, начало на гласуването за втората част на това изменение. Отхвърля се. Може ли да видим резултатите? Да, да. Okay. Uh, rejected now. Да, отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Проверка. По пето изменение. Начало. Край. Приема се. 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение, кой е за, против, Извинявам се, не трябваше да го гласуваме. Щяхме да гласуваме, ако 21-во се приема. Сега, компромис Б. Кой е за? 22 ще се гласува само ако се приеме 21, а не обратното. Сега, компромис Б, каза председателя. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо, за, против, въздържали се, приема се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Проверка за втората част. Начало. Okay, but it's closed. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменение. Това е езикова поправка. Там я пише. Ако обичате, прочетете. Няма да чета на глас. Кое е начало? Кой е за, всъщност, извинете, против, изменен, приема се. Следващото, за, против, проверка. Последващото, а именно 12-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. И гласуваме сега електронно за изменения текст. Начало. is closed. Край. Приема се. И сега законодателно предложение. Начало на гласуването за законодателното предложение. One colleague to vote. Още един колега. Край на гласуването приема се законодателната резолюция с 31 за и 24 против. Минаваме към следващия доклад. On collection of statistical information by the ECB Събиране на статистическа информация. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. Приема се. Изменение 6 с устно изменение. Мей вместо Шел за, против, въздържали се, приема се. 7 е изтеглено, 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против. Нека направим проверка по изменение 10. Вот е closed adopted. Amendment 11 and 12 are withdrawn. Приема се. 11 и 12 са оттеглени, 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 е оттеглено, 16 за, против. Нека направим проверка по изменение 16. Моля, гласувайте. One colleague. Okay, but closed. Отхвърля се. Изменение 17 за, против. Мисля, че имаме същото мнозинство, но нека направим проверка. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18 с техническа поправка. За, против, въздържали се, приема се. 19 и 20 са оттеглени. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуваме целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. 48 за, 6 против, 2 въздържали се. Сега да гласуваме законодателното решение. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 48 за, 8 против. Приема се. Поздравления и на двамата докладчици. С това закриваме сутрешното заседание. Възобновяваме работата си в 3 часа след обед.